пояснение на вод. А факулта ди парларе... Давам думата на господин Шмидт по доклада на госпожа Гомеш. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че се сключи споразумение, рамково споразумение между Европейския съюз и Либия, обаче ми липсва нещо много важно. Много ви моля, осигурете тишина, така че господин Шмидт да може да се изкаже. Има един елемент, който е изключително важен за европейците и той изцяло липсва в този доклад – Става дума за това, че Либия е транзитна страна за незаконни мигранти, които идват от цяла Африка и Азика при нас. Известно е, че Европа е обетованата земя, която привлича всички. Това е страната, където тече мед и мляко. Тя е магнит за много хора, които искат да избягат от нещастието в собствените си страни. Либия е транзитна страна. Либия функционира заедно с други страни като такава транзитна страна и за нас това е голямо предизвикателство. Либия трябва да играе много по-голяма роля в а, а, нашите дискусии и ние трябва да поставим много по-високи изисквания към тази страна, така че да се намали написка върху Европа. Трябва да започне диалог, но това не е най-важното. Благодаря, госпожа Москардини. Обяснение на вод. в писмен вид. Благодаря. Сега преминаваме към положението на християните в контекста на свободата на вероисповедание. Господин Яколино, благодаря. Антисемитизмът, антиислямът продължават да съществуват. Съществува и враждебността към християните в някои части на света. Наскоро имаше кръвопролития и това говори за опасностите, на които са изложени християните в страни като Нигерия, Египет и Ирак. Самият принцип – е, за свобода на вероисповеданието не може да бъде нарушаван. Християните трябва да имат същите права, както и останалите вероисповедания. В момент на економическа криза ние трябва да престанем да харчим пари за насърчаване на други религии, като исляма, например. Всъщност, е, предвид, наскоро бяха изразходвани 4 милиона евро. Удивително, те можеха да се използват за по-добри цели. Благодаря, господин Антиноро. Господин председателя, Това, което одобрихме днес е, е от жизнена важност, защото свободата на вероисповеданията е майката на всички свободи на хората така както са записани в Всеобщата декларация за правата на човека. Хората са свободни да променят своята религия, да проявяват публично принадлежността си към дадено вероисповедание, да участват в религиозни обреди. Но убийствата през последните месеци, насочени срещу християнски мълценства, чрез системни и безогледни атаки показаха, че въпросът за свободата на вероисповеданията е експлуатиран за политически цели. Ето защо трябва да направим така, че хората ще могат свободно да протестират, а не да бъдат накарани да замълчат. Господин Шмет има думата. Има един елемент, който като че ли е изпуснат в доклада. Става дума за съображение 7, което има за предмет турските власти и как те действат в Северен Хипер. Това е една неправомерно окупирана страна от Турция и турците се борят за приемане в Европейския съюз кипърските гърци, които искат да се върнат отново в своите църкви, манастири и да възвърнат светините си, те просто не биват допускани от турците. Те не могат дори да реставрират църквите си, те не могат да използват собствеността си. И това е реалността в Северен Кипър. Това е дискриминация и потъпкване на християните, което се извършва от страна кандидат за Европейския съюз. Това положение е неприемливо и мисля, че трябва да направим необходимите заключения и препоръки за спиране на преговорите с Турция, докато не се уреди въпроса с Северен Кипър. Марек Грубенски. Благодаря господин председател. Европа със своите корени има задължението да защитава всички християни по света. Тази резолюция, разбира се, изразява тази воля, затова я и подкрепих. От друга страна, Европа би трябвало да предприеме и действия, които в бъдеще да защитават всички християни в цял свят и няма да, доволят, няма да доведат до подобни трагедии. Благодаря. Господин Белан. Благодаря много, господин председателю. Неодавна в някои части в света с преобладаващо мюсулманско население бяхме свидетели на преследване на католическите мълценства и не можем да останем безучастни. Проблема а, с признаването на свободата на вероисповеданията е един от приоритетите на Европейския парламент. Затова подкрепям изявлението на председателя Бузек, противопоставящо се на подобни действия. Трябва да бъдат предприяти всички мерки, за да се гарантира сигурността на религиозните мълценства, особено там, където се нарушават техните права. Доклада от 2009 по правата на човека настоя, че трябва да се защитят те в по-голяма степен в целия свят и да се избере специален представител на Европейския съюз за правата на човека. Днешната резолюция е добра отправна точка за по-нататъчното признаване на тези свободи. Господин Гжик. Благодаря, господин председател. Искам да приветствам приемането на тази резолюция, чието са автор съм. Искам да изразя специалната си благодарност към госпожа Аштън за предприятова връзка с преследването на християни в Александрия. Искам да кажа, че след няколко месеца е, Йоан Павел е, II szacunku i miłości drugiego człowieka. Sytuacja chrześcijan w świecie wymaga... ...ще бъде обявен за е, блажен. наш дълг е да използваме всички с политически... Би трябвало да подкрепяме всички, които са пострадали от преследванията. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Келам. Благодаря, господин председателю. Аз гласувах в подкрепа на тази историческа резолюция и съм един от авторите, но има две основни послания към върховния представител и към Европейската комисия. Нещо, което трябва да се направи спешно. Първо, комисията трябва спешно да разработи европейска стратегия за гарантиране на свободата на вероисповеданията, включително мерки срещу тези държави, които не защитават тези свободи. На второ място комисията да разработи постоянна система в рамките на съответната дирекция на службата за външни действия за наблюдаване на ограничения върху спазване свободата на вероисповеданията и да докладва на Европейския парламент. Благодаря, господин Келъм. Госпожа Москардини. Господин председател, религиозната свобода е една от основните ценности на цивилизацията. Мисля, че ние не трябва да нарушаваме човешкото достоинство. Това, което се случва в различни части на света и се извършва от фундаменталисти, всъщност представлява серия от насилие и убийства, насочени срещу християните. Това е проява на нетолерантност, която се поддържа от фундаменталистите и за това аз изисквам да осъдим незабавно всяка проява, насочена срещу културната и религиозната идентичност на дадена общност. Това е задължение и по международното право и една от ценностите на международната общност. В Ирак, в Египет, съществува опасност християните да изчезнат, а те живеят там от столетия. Искам да благодаря още веднъж на председателя Бузък за това, че посочи, че там трябва да се запали е, светлина или може би свещ за християните във възпоменание на всички жертви на фундаментализма. Религиозните свободи всъщност са основна част от човешката цивилизация. Става дума за надежда, става дума за подкрепа, но става дума и за благоденствието на хората. Давам думата на следващия оратор. Благодаря, господин господин председател. И аз гласувах за тази резолюция, защото проблемът за защита на религиозните мълцинства днес е по-актуален от всякога. Ситуацията е крайно тревожна. Фактът, че през 2011 година хората биват преследвани възоснова на религиозните вероисповедания, е тревожен. Харта за основни права е недвусмислена по този въпрос. Там се казва, че всички граждани имат право да изповядват своята религия. Нападките срещу религиозни общности през последните седмици, според мен, говорят, че всички правителства трябва да приемат спешно мерки за защита на всички религиозни общности. Целта на Европейския съюз е да способства за междурелигиозния диалог за насърчаване на сътрудничеството между европейските страни и да защитава общностите, религиозните общности, в които правото на вероисповедание не е гарантирано. Това право трябва да бъде осигурено навсякъде, без изключение. Господин Такова има думата. Господин председател, това е историческа, много добра резолюция. Трябва да обърнем внимание на свободата на вероисповеданията в Европа. Трябва да помним нашите корени и нашите християнски традиции. Основните ценности на Европейския съюз се базирани на тази основа. Преследването на коптите в Египет отново постави на дневен ред въпроса за защита на християните по света, и то не само в Египет. Подобни събития могат да се наблюдават в Турция, в Сирия и другаде. Дори в Европейския съюз има такива инциденти, които показват, че има преследване срещу определени лица. Бояйки, бояйки се от а, а, ислямизма, ние сме се отказали сякаш от своите ценности. Трябва да подчертаем, че трябва да отстояваме свободата на вероисповеданията, на основните ни ценности, върху които се базира Европейския съюз. Тези права са жизнена част от нашата европейска идентичност. Благодаря. Господин Клас има думата. Благодаря, господин председател. Става дума за положението на християните. Аз гласувах за тази резолюция и се радвам, че тя беше прията. От друга страна обаче съм загрижен за езика, който се използва в случая. Представят се нещата така, като че ли се застрашават християните в ислямските страни, обаче в Европа също има нарушения срещу религиозните свободи. Има инциденти в Европа, които са ограничени по брой, обаче те не трябва да бъдат равнопоставени с тази структурна дискриминация, на която са изложени християните в мусулманските страни. Има изтъпления на физическо насилие в тези страни срещу християните. Например, в Турция е невъзможно да се реставрират християнски църкви. Съществуват трудности, които са свързани е, с е, правилни реакции от страна на Вселенския патриарх. Това е скандал в Турция. Господин Кели. Uh, Благодаря. Аз мисля, че дебатът по въпроса беше много важен. Също така участвах на а, разискванията и съм благодар... благодарен на господин Бузек. Наскоро се, хората си изпомнят за свещената Римска империя, когато нападките срещу християните са били нещо често. Ние сме длъжни да осигурим не само свобода на изразяване и свобода на вероисповедавания, но също така е, това трябва да се гарантира и в страните кандидатки. Много се радвам, че тези предложения за резолюции бяха приети при това единодушно. Господин Ханан има думата. Искам да се изкажа по положението в Беларус. Преминахме ли вече към тази точка? Не, господин Чернецки има думата. Прего. The same. Също за Беларус ли? Господин Чернецки, имате думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа, тази резолюция е изключително важна, тъй като е първата по своя характер и тя се приема в особен момент. Знаем за погрома срещу християните в Ирак, знаем какво се, случва, се случва в Египет и изобщо какво се случва там от години. Ние сме запознати с отделни случаи. Има дори убийства на християнски свещеници в Турция, Сирия и Пакистан. Ние знаем какво се случва в някои африкански държави с мусулмански мнозинства. Затова съм силно изненадан от мълчанието на председателя на Европейската комисия Барозо. Седмици наред той пази мълчание срещу много държави е, членки. Всъщност много държави членки настояваха той да се намеси, но той не го направи и това е жалко. Сега преминаваме към резолюцията за положението в Беларус и давам думата сега на господин Ханан. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че Русия осъзнава преминаването на Русия към автокрация. Независимо от това се надявам, че това предложение може да накара някои колеги да предприемат самоанализ, да погледнем на нещата от гледна точка на един бивш съветски апаратчи, който анализира Европейския съюз. Може би той би видял някои неща, които да го успокоят. А то ние се управляваме не от избран на председател, от 27 политбюра. бюра. Това е парламент, който чисто и просто одобрява решения взети друга да би го направил настроил досталгично. И дори би видял а, петилетни планове, дори а, и паркове с лимузини и специални магазини за номенклатурата. Най-вече би видял онова, което Енгелс нарича докрината за фалшивото съзнание. Хората, които гласуват, защото а, не, не са наясно с, с собствения си интерес и ние трябва да коригираме това. Помните ли животинската ферма? а, когато животните гледат прасето и човека и не могат да кажат кое е прасе, кое е човек. Господин председател, аз също гласувах в подкрепа на тази резолюция. Тя е необходима, меко казано. Европейския съюз трябва да бъде особено бдителен, що се отнася до спазването на правата на човека. И нарушения на тези права в страни на изток. Младите хора в Беларус и организациите, които ги представляват, не могат да действат свободно. Те трябва да имат възможност да провеждат улични демонстрации. Това е нарушение на правото на свобода на словото. Надявам се, че хората на Беларус няма да гледат на нас като хора, които са безгласни. Трябва да бъдем смели и да устояваме своите права и ценностите на демокрацията. Благодаря. Господин Бене, Дегенин, за две минути. Уважаеми колеги, групата на социалистите и демократите подкрепи предложената резолюция. Вярваме, че това ще бъде един много силен сигнал както към властите в беларус така и към гражданското общество медиите и всички които се борят за демократичното развитие на страната надяваме се че мерките които бяха предложени в тази резолюция ще бъдат внимателно обмислени и обсъдени от комисията и от съвета и ще бъдат приложени максимално бързо за да постигнат ефект. всъщност насрочената за утре церемония по встъпване в длъжност на преизбрания президент лукашенко няма да спре въпросите които има към него към законността на изборите и начина по който беше регистриран резултатът в тези избори до този момент европейският съюз е, е използвал различни политики различни механизми на въздействие върху беларус и беларуското ръководство и всички те дадоха скромен резултат. може би е време да помислим за нови възможности или да помислим дали нямаме нова ситуация в региона която позволява да използваме и други механизми има нещо което е загатнато в резолюцията което ние смятаме за изключително важно и нещо което не е опитвано досега ние да координираме нашата политика и нашите отношения с беларус с непосредствените съседи които не са членки на европейския съюз а именно русия която е наш стратегически партньор и украйна която е част от източното партньорство. мисля че с общи и координирани усилия ние бихме могли да постигнем ако не друго поне една по адекватна среда политически по адекватна среда която да даде възможност да бъдат проведени честни и демократични парламентарни избори избори които предстоят в рамките на следващата година. парламентът също трябва да използва максимално възможностите които има. днес беше решено ние да изпратим делегация която да посети беларус и аз мисля че за беларуското ръководство ще бъде тест да позволи тази декларация да посети страната и да предостави на тази делегация цялото съдействие и нужните контакти за да може ние да придобием ясна представа със собствените си очи и възможности за ситуацията там. благодаря. Благодаря. Господин Соник има думата. Благодаря ви, господин председател. Искам да кажа колко съм възмутено от съпоставката, която се прави между Европейския съюз и Беларус. Глупостите, които бяха наговорени тук, са още по-неприятни, защото понякога те дори получават аплодисментите на колегите от консервативната група. Режимът на Лукашенко трябва да бъде изолиран. Ние вярвахме, че постепенно ще има демократизация, но се оказахме неправи в тези очаквания. Санкциите, които трябва да бъдат наложени на режима на Лукашенко трябва да бъдат строги, защото става дума за страна, която е непосредствен съсед на Европейския съюз. Затова по отношение на такива страни ние трябва да имаме същите изисквания и същите очаквания, каквито имаме към държавите от Европейския съюз. Бих желал Европейската комисия да подкрепи независимите медии, Белсат ТВ, Радио Рациям, тъй като те предоставят информация за европейските граждани също. Благодаря, господин Бялан. Има думата. Благодаря, господин председател. Събитията в Беларус във връзка с президентските избори още един път разтърсих общественото мнение в Европа. Президента Лукашенко използва насилие срещу опозицията. Той е стигнал до най-лошия етап на неговата диктатура, проявява насилие спрямо демонстрантите, арестува представители на опозицията и кандидати на изборите. Това е случай на нарушаване на правата на човека, без никакво намерение да се подобрят отношенията с демократичните европейски страни. Ето защо аз съм напълно за резолюцията, която настоява за незабавно освобождаване на затворниците осъждам диктаторската практика на президента Лукашенко. Обеден съм, че натискът от страна на европейските институции ще облегчи репресиите срещу белоруски граждани. Заедно с това съм за всички действия насочени към развитието на гражданското общество, стипендии за учени и съфинансиране за, независими медийни организации. Господин Месершмит има думата. Няма съмнение, че Беларус ни създава много грижи в Европа. Това е последната комунистическа диктатура и трябва да използваме всяка възможност за критика на този режим. Естествено, не трябва да хвърляме камъни, когато самите ние сме в стъклената къща. По тази причина трябва да погледнем и Европейския съюз. Какви са разликите с Беларус? Има комисия в Европейския съюз, има служители там, които не са пряко избрани от населението. Те нямат мандат обаче правят предложения и когато такова предложение се приеме, то има изключително важни последици за законодателството в държавите членки. Съдиите са твърде отдалечени от събитията. Тук в парламента нещата изглеждат по същия начин. Повечето се чувстват чудесно в този стъклен палат и нямат никаква връзка с грижите на европейските граждани. И ако погледнем нещата от аспекта на Беларус, можем също да бъдем опрекнати в диктатура, а ние се борим също срещу диктатурата. Господин Чернески е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз подкрепих тази резолюция с ясното съзнание, че ситуацията в Беларус е особена. Тук става дума за бърза ескалация на насилието срещу активисти, борещи се за правата на човека. Има една безразсъдна политика, проявявана от някои държави членки на Европейския съюз, която допринесе за ситуацията. Ние предадохме легитимност на господин Лукашенко благодарение на Италия и Литва. Това не трябваше да става. Ние трябва да настояваме за спазване на гражданските права в Беларус, но не трябва да караме тази страна да бъде отново в обсега на Русия. Преминаваме към доклада за политиката за конкуренция за 2009. Обяснение на ВОД. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, опитът от е, много държави членки показва, че 6 е, години след приемане на регламент номер едно от Европейския съюз няма положителен напредък е, по отношение на единното прилагане на правилата за конкуренция. Националните съдилища използват възможността за подава... не използват изобщо възможността за подаване на искане към Европейския съюз. Също така СЕО е, не се занимава с преюдициални въпроси. Комисията по случая, комисията не използва своята възможност за намеса. Практиката ни показва известни проблеми по прилагането и за това аз се обърнах към комисията да се посвети и да проучи решенията на националните съдилища, за да може да бъде изпълнена тази цел. Благодаря. Ораторът е прекъснат. Господин Месършмит. Благодаря, господин председател. Няма съмнение, че конкурентоспособността на Европа е поставена под е, огромен натиск. Съществува ли наистина воля в държавите членки да променят нещо в тази ситуация? Да, имаме обща валута, която в момента съсипва економически цяла Южна Европа. И там липсват реформи. Тези реформи трябва да се проведат, ако искаме в бъдеще да бъдем конкурентоспособни по отношение на Индия, Китай и Латинска Америка. Трудно е да постигнем обединение тук. Съществува инициатива, като например Европейския патент, обаче там нещата изглеждат катастрофално, защото не може да се постигне единодушие там. И е, тук се вижда колко неефективен е Европейския съюз. Просто има едно загубване, едно потъване в техническите детайли и е, не може да се постигне споразумение, което е много лошо. Каква е всъщност общата основа за това сътрудничество? Това е моят въпрос. Благодаря. Господин Преда. Sulla Bielorussia abbiamo già fatto le dichiarazioni. Ние вече дадахме възможност за обяснение на вод по Беларус. Можете да дадете обяснението си в писмен вид. Извинявайте, казах, казах, че вече сме приключили с обясненията на вода за Беларус. Трябвало е по-рано да поискате, но можете да внесете изказването си в писан вид. Разбрахте ли? Разбрахте ли какво ви казвам? Не мога ли да го направя сега? Не, не може. Трябваше да стане по-рано. Това трябваше да стане когато правихме обясненията за вод за Беларус, но не бяхте поискали да се изкажете. Сега обаче можете да ни изпратите текста в писмен вид. Госпожа Москардини. Господин председател. Оценявам гъвкавостта на комисията за временния характер на държавната помощ, особено като си има предвид, че трябва да реагираме на економическата и финансова криза. Ето защо би, до, би било добре да работим по един а, подробен анализ, за да сме сигурни, че има справедлива конкуренция в целия Европейски съюз. Европейската комисия е тази, която трябва да се погрижи банките да върнат държавната помощ, която са получили в разумен срок, за да се осигури стабилността на вътрешния пазар. Отправени бяха критики за средствата, за които използват парите на дънокоплаците. Средства трябва да се използват за насърчаване на развитието. За последен път трябва да се използват а, държавни а, средства, обществени средства, за а, да влязат а, в джобовете на акционерите ние имаме нужда от целенасочена помощ за проекти от общ интерес също така и усилия за възобновяема енергия. Благодаря. Господин Кели има думата. Е, Господин председател, аз с удоволствие подкрепих тази резолюция. Европейския съюз има за основна функция да гарантира лоялна конференция за всички, най-вече най за малките и средни предприятия и за потребителите. Има някои подозрения, че хората експлуатират пазара. В моята страна а сега о, хората са а, изправени пред непрекъснато покачване на цените на петрола, например. А, фермерите също имат подозрение, че има картел, особено когато става дума за намаляване на цените в животновътството съвсем произволно. Също а, а, Същото се отнася и по отношение на фирмите в телекомуникациите, когато става дума за а, роуминга и прочие. Така че все още има нелоялна конференция, не, конкуренция. Благодаря, господин Кели. Господин Чернецки има думата. Благодаря, господин председател. Докладът е много важен и той е съставен от човек с богат опит в тази област. Мисля, че би трябвало да кажем откровенно и открито, че Европейският съюз заслужава повече отвореност и повече конкурентно способност. Не бива да се притесняваме от това. Това може само да доведе до това Европа да изостане в конкуренцията и съперничеството с Съединените щати и Азия. Резолюциите като такива могат да доведат до повишаване на ефективността на европейската економика. Ето защо те са необходими. Благодаря. Сега преминаваме към докладът за устойчива политика на Европейския съюз за далечния север, господин Такова. Господин председател, искам да благодаря на Майкъл Галер за много добрия доклад, който отчита нуждите на арктическия регион – аз самият съм от севера и следих с интерес целия процес. Отбелязах, че такива конкретни въпроси като климата и поминъка бяха отчетени. Въпросът за елените, северните елени е изключително важен като поминък. Също така интересите на местните а, на местното население, конкретни благодарности на господин Галер за това, че отчете моето съображение Лапландският университет да бъде използван като информационен център. Много се радвам, че всички страни работиха заедно. Ние говорим за бъдещето на цяла Европа. Още един път благодаря на господин Галер. Благодаря. Преминаваме към стратегията на Европейския съюз за Черно море. Давам думата на господин Вигенин. Две минути. Благодаря. Демократите смятат, че докладът за стратегията за Черно море е наистина важен, и идва точно навреме защото той прави една оценка на постигнатото до момента в региона на черно море и дава редица препоръки какво още би могъл да направи европейският съюз в тази посока. ние смятаме че политическата координация между партньори които имат твърде различни равнища на сътрудничество с европейския съюз е трудна но не и е невъзможна. има смисъл и на политическо равнище да се опитаме да обединим нашите усилия като имаме предвид че три от страните са членки на европейския съюз една е стратегически партньор другите са част от източното партньорство а турция е страна кандидат за членство неспособността на европейския съюз да се ангажира по силно в региона поне до този момент ни лишава от развитие и използване на един голям потенциал и в този смисъл трябва към днешна дата да кажем че черноморската синергия която от самото начало беше оценявана като една недостатъчно амбициозна инициатива на европейския съюз трябва да бъде развита в една истинска стратегия за черно море има вече модели на взаимодействие които могат да бъдат използвани успешно разбира се адаптирани към региона като например стратегията за балтийско море която е една успешна стратегия на макроравнище за развитие на регионалното сътрудничество ние смятаме че няколко стъпки трябва да бъдат направени още сега които не всички намериха място в доклада. първо че в практически план в рамките на прегледа на политиката на съседство който се извършва в момента трябва да се помисли за по голяма кохерентност между черноморската синергия и източното партньорство доколкото почти всички страни от източното партньорство са част от черноморската синергия без беларус вторият момент е че трябва да се засили политическият диалог на министерско равнище както и на парламентарно и да се опитаме да намерим повече кохерентност между дунавската стратегия и бъдещите инициативи за черноморския регион. всичко това трябва да доведе до стратегия която да бъде включена с отделно бюджетно финансиране в следващата бюджетна рамка. благодаря. Благодаря. Колегата Грипс има думата. Благодаря, господин председателю. Инициативата за разработване на цялостна стратегия, така както е предвидено в доклада на господин Горяно, заслужава недосмислена подкрепа. Това ще вземе предвид членството на България и Румъния, участието на Русия като стратегически партньор, както и страните от източното партньорство оправдават това. Тази стратегия е много важна за реализирането на бъдещи проекти, като Набуко, например, за газоснабдяването. Съгласни сме с докладчика, когато поздравявам за доклада, че всички държави в региона трябва да бъдат ангажирани, не само най-големите, и че тази стратегия трябва да бъде в съответствие с други стратегии, като тази за Средиземноморския басейн, например. Господин Месорус. През 2007 година, когато Румъния и България се присъединиха към Европейския съюз, Черно море се превърна във вътрешно море за Съюза и това вътрешно море е от стратегическо много важно значение за Европейския съюз. За това, според мен, Европейския съюз трябва да разработи финансова стратегия и Черно море да получи ред в бюджета на Европейския съюз. Европейската стратегия за Черноморския регион трябва да тласне напред и енергийната сигурност – Транспортните пътища трябва да бъдат диверсифицирани, източниците също и за това е изключително важно да се е, доразвият е, терминалите за течно гориво в региона. По този начин ще се гарантира енергийна сигурност в Европейския съюз. на Буко и е, трансевропейския газопровод са изключително важни. По тази причина трябва да се задълбочи сътрудничеството с този регион, затова подкрепих доклада. Благодаря. С това приключихме пояснението на вота. Но господин Прада иска да вземе думата. Благодаря ви, господин председател. А, сега за Беларус. Исках да обясня вота си също и по доклада на Онгоряно. Идеите на господин Онгоряно са изложени в този доклад по собствена инициатива за Черно море. Това става в подходящ момент, когато Европейския съюз се опитва да обедини различни стратегии, така както беше направено за Балтийския регион. Същия подход сега се прилага и към Черноморския регион. Искам да изразя удовлетворението си от текста и включените в него изменения например подпомагане на мрежи, неправителствени организации, стимулирането на програми, които насърчават междукултурния диалог, както и други аспекти от културата на този регион. Трябва да се направи нужното за обръщане на достатъчно внимание и за околната среда, и за економиката по един балансиран начин и мисля, че тази инициатива на парламента ще получи пълната подкрепа на съвета и да приучи приоритетност. Благодаря. Следващия път, господин Преда, казва председателя, моля ви да а, дадете сигнал, че искате да говорите по-рано. Господин Преда, да, направихте го. Председателят казва, не, а, не го направихте своевременно. Имайте това предвид за по-нататък. Прекратявам заседанието до 3 часа.